Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Уважаеми колеги, предлагам ви да започнем работа. Още чакаме, колеги. Понеделник е, някои самолети закъсняват, но все пак дневният ни ред е много пълен, затова ви предлагам да започнем. По точка едно, приемане на дневният ред, Джеймс Селес. Господин председател, Господин Джеймс Селес има думата. Преди няколко месеца бяхме предвидели да има презентация за проектния проект ИТЕР и аз трябва да следвам темата по твое поръчение и за това днес имаме тази точка в дневния ред, но искам да попитам, може ли да я отместим за следващото заседание, защото има какво да се каже на колегите. Председателят. Да, благодаря. Да, Джеймс бе предложил един пилотен проект за създаване на така наречен мозъчен тръст между институциите, които свършиха своята работа, изключително интересни резултати които се отнасят не само към парламента, но и към комисията и съвета. И за това е, има смисъл да сложим тази точка в дневния ред. Днес ще имаме по изключение по-кратки заседания и няма да може, но в следващото заседание ще сложим и тази точка. И ако нямате други бележки, ще приемам дневния ред с едно изменение. Джовани Лавия ме предупреждава, че точка 11 специфични мерки за селско стопанство в най-отдалечените райони на Европейския съюз не е подготвена, защото Комисията по земеделие а, е закъсняла. Така че тази точка трябва да разгледаме на едно следващо заседание. Точка 11 се отлага. И ви припомням, че в 17 е, часа ще гласуваме, както се предвижда. И в края на заседанието, след гласуването, ще разгледаме точка 9 Европейският семестър за координация на економическите политики където докладчик е Ласло Шуриан. Той в момента е на друго заседание. Тази точка ще остане отложена след гласуване. А, не, не, не Ласло всъщност е поискал отлагане, а господин е, Гуетиери е на друго заседание, докладчика в Сянка, за това не може да дойде за момент. Междувременно, е, Добре е дошъл на генералния директор на дирекция бюджет на комисията. И при нас присъства и делегация от граждани на Република Португалия. А ще дойдат и наши гости от Франция да присъстват на нашето заседание. Аз лично между 16 и 18 часа ще отсъствам, ще участвам в една обмяна на мнение между председателите на националните парламенти към Европейската народна партия. И в момента ще се коментира и е, въпроса за европейския бюджет. Така че смятам, че политически е важно да се появя и да говоря там да говоря също и за връзката за, среченията решенията на комисията Шуре. Ще се върна в 17 часа. Юта Хаук ще ме замести за един час. За координаторите ще има в 18.30 до 19.30 заседания на координаторите. Поне така бяхме предвидели, но е ЕНП не може да присъства. Аз също имам друго заседание. И за това предлагам просто да отложим това заседание. За момента го обявявам на присъщащите координатори да го отложим за седмицата в Страсбург. Няма нищо спешно, така че можем да разгледаме въпросите през следващата седмица. Секретарията ще види с вас по въпроса за изследванията имаме нужда от имената вече да ни дадете и то да се предадете в писмен вид на секретарията. Това е за дневния ред. Е, съобщенията на председателя много моля тишина в залата. Съобщение на председателя. Искам да ви е, съобщя графика за близките дни и е, решенията, които имат да се вземат за начина на работа, за многогодишната финансова рамка. 2014-2020. Европейския парламент даде своите позиции, своите предпочитания, своите е, приоритети в комисията, така наречена Шурев. Гласувахме в пленарна зала миналия месец и оттам нататък Европейския парламент в сряда ще приеме, в сряда през деня, официално своите предложения – които за първ път ще включват от една страна обичайните предложения за разходи за 7 години 2014-2020 и от друга страна, това е нещо съвсем ново, предложения за е, реформиране на системата за собствени средства, включително, както се казва, ни каза и Бароза, е, създаването на нов собствен ресурс при прилагане на новите разпоредби на Лисабонския договор, които позволяват на комисията да е, създава нови собствени средства. И ние по искането, настойчивото искане на парламента, настояваме да Съюза да има дългосрочно собствени автентични ресурси, а не а, средствата от националните вноски, които се смята, че са собствени. Това за сряда. Комисията ще си спази ангажимента да даде на парламента също да се произнесе преди да излезе това съобщение в е, пресата. Значи в сряда пред е, председателите на групите и малко по-разширено заседание с някои е, депутати. Тази е, седмица това заседание ще бъде публично, затова говорителите на групите и естествено представителите на бюджетната комисия ви приканвам да бъдете готови с коментарите, които имате да направите от вторник нататък. Предвидели сме и е, включете го в е, вашия график. Предвидели сме да предложим на комисията, освен на е, тази презентация пред председателския съвет тази седмица, която ще бъде при закрити врата, да предложим на комисията да направи публични разяснения, да даде възможност да се отговори, да отговори на въпроси и да има дебат в парламента следващата седмица в Страсбург. Или понеделник вечер пред нашата комисия по бюджета, това става дума за комисар Левандовски, или вторник след обед с, в пленарна зала с Барозо и Левандовски. Още няма окончателен избор на двата варианта. Това ще зависи от господин Барозо и от председателския съвет. Но имайте предвид, че е, се предвижда понеделник 19 часа или вторник след обед за първ път ще има възможност е, публично да се е, представят решенията на Европейската комисия по това отношение. Освен това сме е, се организирали да е, подготвиме и преговорите. Има няколко останали точки, които първо трябва да подготвим между координаторите и след това вече да дискутираме в бюджетната комисия. Създадена беше една временна комисия, за да се така наречената комисията Шуре. Тя вече приключи своята работа, отлична работа, трябва да я признаем. Даде насоките и сега вече е, комисията по бюджета трябва да се заеме с преговорите. Сега как ще подходим? Първо, две неща има като ново. Председателството на съвета, унгарското председателство, следвано от следващите три председателства, полското, датското и кипърското председателство, са приели преди всяко заседание на върха на, на съвета по общите е, въпроси да има едно работно заседание с е, делегация от парламента. Така че ние трябва да решим кой ще се включи в тази делегация от парламента. Първо, това е първата новост. Не трябва да е, забравяме, че това бе едно от нашите много големи настоявания – което поставихме именно когато преговаряхме през декември миналата година за бюджета 2011. Тогава не успяхме да получим официално решение на съвета на министрите на 27-те страни членки, но когато вече успяхме да договорим това, получихме съгласието на 4 поредни председателства – и сега, ако тези преговори ще продължават и след тези четири заседания, вече е създаден прецедент, така че можем да се позоваваме на него. Ще имаме възможност всеки месец да се по темата на работа на съвета. Второ, що се отнася до собствените средства? Там формацията на съвета, която ще работи по собствените средства, няма да бъде всъщност съвета по общите въпроси, а ще бъде така наречения екофин, съвета на министрите по финансовите. И ние трябва да е, видим дали ние ще имаме ние същи представители за разходите и за разговорите, или има идея от страна на парламента и тя ще фигурира в резолюциите на комисията Шуре, да предложим цялото досие на своего рода предварителен дебат или преговори, възможно най-открити, където да се включат и националните парламенти. Тази идея заинтригува и полското председателство и Европейската комисия и е много вероятно от е, тази седмица нататък, е, може би от страна на Европейската комисия, със сигурност и от страна на полското председателство, ще се повдигне отново тази идея. Ще търсим едно съгласие по принципа, може би дори и конкретни, е, по-конкретни предложения. Така че ние трябва да сме готови да реагираме на всичко, което ще кажат и предложат полското председателство или комисията. Това са, колеги, всички информации, с които разполагам до този момент по толкова важното досие. Между другото, също отбелязвам, че Европейската комисия работи изключително ефикасно с цел да опази тайната на своята работа. Wikileaks бяха оставени напълно в невъзможност да разберат каквото и да било. В пълна дискретност тече подготвителната работа. Но в края на кращата след 20, 48 часа всичко ще бъде сложено на масата и ще можем да работим достатъчно ефикасно. Междувременно Добре дошли на ръководители на компании от Португалия. Дошли тук по покана на колегата Фернандеш. Много се радваме, че имате възможност да, работи, да присъствате на нашата работа. Защо ние, за разлика от други институции, сме доста по-прозрачни. Всичко, което правим, се предава директно по интернет – и ето, днес с удоволствие и за нас е чест да ви приемем тук. И ако вашата работа, ако нашата работа ви интересува, два пъти месечно можете да се включвате по интернет и да присъствате на всички наши разисквания. И всички всички размишления на нашата комисия и нейните членове са на разположение на милиардите служители по интернет. Процедурата, която ще следваме с съвета и националните парламенти, не съм напълно наясен как точно ще се провежда, какви са резултатите от дискусиите, как ще разберат нашите колеги председателят. Да, да, аз ще ви е, съобщавам всичко, което имам като информация. До този момент, това, което гордо официално ми бе казано, достатъчно че, е, точно, може би не съвсем официално, е, че е, в този метод на работа ще се включи и чат и националните парламенти. Т.е. предложението да се включат и националните парламенти се приема с добро око и от комисията, и от полското председателство и е напълно възможно и най-вероятно да е, получим пояснения, разяснения, уточнения от полското председателство още тази седмица. Разбира се, ще ви информирам е, в момента, в който имам подобни информации и следващата седмица. Така. Благодаря и ви предлагам сега вече да минем директно на четвърта точка от дневния ред. досието, с което сме много добре запознати. Финанс... Реформата за финансовите правила по доклада на нашата колега Инкеборг Гресле и господин Ривелин. Приветствам господин Босток, който е представител на Сметната палата и който е проявил желание да представи тук позицията на Сметната палата по този въпрос. Те до този момент се произнесоха за предложената реформа за финансовите правила и след работата на съвета и на комисията, сега вече сме в финалния етап, където е отново интересно да чуем мнението на Сметната палата. Но преди това се обръщам към нашия докладчик. Съвсем накратко, Инге, моля основните моменти. Благодаря ви много. Има два документа. Първият са измененията. Има 160 изменения, всъщност 260. Много от тях а, са направени от нашата комисия. Искам да помоля за търпение от страна на колегите, както и да ги помоля за разбиране. Процедурата, с която се занимаваме, се променя непрекъснато. Много дискусии проведохме с Европейската комисия още от май миналата година. Комисията коригира някои от своите позиции междувременно, затова ние трябваше да направим също изменения, които са се променили с времето. Затова ви моля за разбиране. Това е единственият а, възможен начин да процедираме. Искам да се извиня предварително, че трябва да внесем допълнителни промени и ще изготвим един много детайлен списък за гласуване, по който работим в момента. Това не е по наша вина, а защото многото разговори, които водихме с Сметната палата, с националните сметни палати, с националните управителни органи означаваше, че имаше много автори. Ние не отговаряме сами за текста. Има поне половин дозина хора, които са, са автори на измененията. Съветът не можеше да отхвърли просто с лека ръка направените предложения. От следващата седмица ще имаме нова среща на работната група, когато се надявам да можем да изготвим подробен списък на гласуване и да достигнем до компромисни изменения. Надявам се, че сте получили новия член 56 с внесените изменения. По член 56 Основният въпрос е за споделеното управление. Това е ключов елемент от новия регламент и засяга много хора в Европейския съюз. В този член към предложението на комисията ние включваме изменения на Янска и Йоран Фен, които са свързани с неофициалния документ на комисията, но сега комисията адаптира този документ, за да отчете резултатите от разговорите, които водихме и да отчете много от въпросите, които поставихме, така че в новия вариант са отчетени тези моменти и ние е, се опитахме да включим е, е, предложенията, представени в становището на Комисията по регионалното развитие, да има ясно споделени на отговорностите, да се изясни въпроса за акредитационните органи. Акредитацията може да се направи от държавите членки и затова ние не считаме, че е необходимо да се създава нов орган. Говорим и за компетенциите на акредитиращият орган. Всъщност за акредитираните органи, които се избират от държавите членки, информацията, която постъпва от тях, трябва да достига на европейско ниво ние сме подчертали какво трябва да се направи от страна на Европейската комисия. Подчертаваме също е, е че трябва да има и декларация за надежност, която да се подпише от министрите. Съкръщаваме и срока до 15 месеца. 15 марта се поправя оратора. Включихме много изменения от а, госпожа Гебранде и Де Молде. Не взехме предвид тези на а, Аз не би ги подкрепила тъй като се предлага система, която е доста различна от нашата, поради което не можем да включим тези изменения. Може да се вземе решение за една или друга система, не може да имаме смесена система. Ето защо решихме да се съобразим по-скоро с предложението на Европейската комисия, отколкото на съвета. По член 56 ще ви изпратим документ, това ще бъде под формата на таблица и там ще можете да се запознаете с различните елементи. Ще бъде отразено кои смятаме да се включат в текста и кои не. Искаме да се съобразим с духа на текста, ако не и с самата формулировка. Трябва да има яснота за отговорностите. На следващо място ние предлагаме компромис за трансферите. Вие нямате този текст през себе си в момента. Искаме да се въведе 6-седмичен период за трансферите. Що се отнася до предаването на информация, предлагано от комисията, там също трябва да има срок от 6 месеца. Но ако трябва да има нужда от превод, ние трябва да посочим, че това ще бъде работен документ на комисията без превод. Друг начин да се упростят нещата и да се гарантират правата на Европейския парламент, няма да бъде възможен. Относно делегираните актове, се опитваме да изготвим нещо, което да има обвързващ характер и предлагаме процедура, когато нямаме договореност по делегираните актове, Искаме да комисията да отчете нашите предложения за изменения, а не просто формално да ни върне нещо, защото финансовият регламент е специален правен акт и се третира по друг начин. Не може да се третира като всеки друг вид законодателен акт. Това се отнася и за делегираните актове. Проблемът, на който се натъкваме, е, че според нас не трябва да има делегирани актове, свързани с финансовия регламент. Ако трябва да се прилагат, това трябва да стане по един много отговорен и ограничен начин. Ние сме на мнение, че не може да се допуснат празнини в правният акт, е да се отчита специфичния характер на финансовия регламент. Въпроса за сградите също се разглежда. Ние ще направим предложение за компромис. Ще го включим в списъка за гласуване, защото искаме да имаме по-добра информация, не непременно повече информация. И така, накратко казано, Въпросът се осложнява непрекъснато. И аз искам да се постигне напредък в най-скоро време, тъй като много енергия е необходима. Днес, На тази седмица ще имаме среща с органа по защита на личните данни, защото трябва да публикуваме информация за средствата на Европейския съюз. Има решение на съда по тези въпроси и ние трябва да включим резултатите от последните съдебни решения да продължим да получаваме информация за средствата, които се изплащат по проекти. Едва ли можем да открием изменения, по които може да, се, да даде съгласието си органа за защита на данните. Да, съвсем ясно е, че много работа имаме. Доста колеги поискаха думата и предлагам да дам, а, думите, да дам думата и на представителя на Сметната палата, ко... след като чуем колегите, за да може да отговори на въпросите и на, на докладчика и на колегите. Госпожа Брандер. Благодаря. С... Съвсем накратко нека да представя становището на Комисията по външни работи, гласувано миналата седмица и да разясня няколко елемента на становището. По изменение 4 това становище бихме искали да има по-голяма прозрачност по отношение на средствата, които се предоставят на международни организации и по-конкретно ООН. Все още не е напълно ясно колко средства отиват към ООН, което е много жалко, защото това означава, че нямаме достатъчно яснота за това какво се случва. Просто искаме повече яснота. Също така искаме да знаем дали Европейската служба за външна дейност работи сама по определени въпроси или предава тези задачи по а, на ОНЕ. По изменение 5 и изменение 6 настояваме е, парламентът да бъде информиран предварително е, за бъдещите мисии на по външните работи. Също така има изменение, свързано с мисиите в областта на общата политика за сигурност и отбрана. говори се за изпълнението на задълженията по член 57 и прочие. Те са свързани с едно изменение. Предложението на АФЕД е постепенно да се въведат тези проблем, промени, но в рамките на 6 месеца. Ясно, че по някакъв път мисиите трябва да стигнат изключително бързо, но независимо от това трябва да има яснота с сроковете и в такива случаи. Имаше и подобно предложение за компромис от страна на АФЕД по член 83. Комисията предлага да има изключение за хуманитарната помощ, гражданската защита и управлението на кризи. Комисията добави фразата и а, е, там, а, е, там, където а, е, това е необходимо поради спешни обстоятелства. Ние бихме искали това да се промени и да се каже там, където има извънредни обстоятелства извън Европейския съюз. Тоест, тук говорим за кризи извън Европейския съюз. Искаме това да е съвсем ясно. Искаме и повече гъвкавост. Изменение 15 по член 120 става дума за, споменава управлението на кризи и гражданска защита, хуманитарна помощ отново. И тук искаме да се добави и в страни, е, минаващи през процес на дем, демократичен преход или пък е, там, където има въоръжени конфликти. Видяхме развитието в Северна Африка и колко негъвкав беше нашия подход – много хора говорят за политическо цунами в тази част на света. Така че в такава ситуация трябва да имаме възможност да реагираме бързо. Трябва да имаме възможност да реагираме бързо и при е, истинските е, цунамита. И така много често се оказва, че средствата, с които разполагаме, не могат да бъдат отпуснати достатъчно бързо, за да можем да реагираме преди даден конфликт да ескалира. И накрая по изменение 16 Въпросът за общата бюджетна подкрепа. Тук говорим по-конкретно за предложението на Комисията по развитие. В Комисията по развитие в момента се разглежда една зелена книга за общата бюджетна подкрепа и там тече общ политически процес, който има за, за цел да разбере а, какво ще се прави с бюджетната подкрепа за в бъдеще. Някои смятат, че това е нещо лошо, други смятат, напротив, че е нещо изключително полезно. Ще прочета параграф е, Б economic policies approved by its principal donors, including where relevant to international financial institutions. Um... Край на цитат. Някои от хората в Комисията по развитие са критични към тази формулировка, искат да се добавят и други въпроси, като социална справедливост и приобщаващо економическо развитие. Това прилича малко на дебата, който проведохме по е, гръцкия пакет. Нашето предложение е следното. Като си имам предвид, че тази дискусия тече и с държавите членки, е по-добре е, е, този елемент да се остави недобавен тук. И имаме малко допълнение към третата част. Госпожа Гресне иска комисията да може да предоставя подкрепа, що се отнася до парламентарния контрол по отношение на разходването на средствата в тези страни. Но особено там, където има корупция. Би било добре, ако е възможно и гражданското общество – включително и Transparency International, да получават подкрепа в такива ситуации, за да може да се получи действително повече прозрачност. Така че искаме да се добави формулировката и представители на гражданското общество. Господин Фернанш. Благодаря, господин председател. Благодаря за висококачествената работа на докладчика. Искам да я попитам за мнението и по едно мое предложение. Член 5, алинея 4, свързан с лихвените проценти. Считам, че държавите членки трябва да бъдат насърчени да получат най-добрите възможни лихви. Ако сумите, свързани с тези лихви, бъдат компенсирани от съответната програма, няма да има стимул това да се прави. По мое мнение, това, което трябва да стане, е лихвените проценти, които са получени, трябва да се добавят към програмата, не да бъдат отнемани от програмата. Ако бъдат отнемани спечелените лихви, тогава няма да има стимул да се търсят най-добрите лихви държавите членки трябва да имат задължението да получат най-добрите лихвени проценти. Това трябва да се отнася и за бенефициентите. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа от името на господин Молдер, който е нашия докладчик в Сянка, но днес не е тук. Най-напред искам да благодаря на Ингебор за цялостната й работа. По мое мнение, все още остават някои въпроси, които трябва да се обсъдят. Господин Мълда е на мнение като цяло, че ние трябва да внимаваме да не навлизаме в твърде големи подробности. Като прехвърлим правилата за прилагане към финансовия регламент, да направим така, че да бюрократизираме прекалено много правилата, само и само, за да запазим правомощията на парламента. Трябва да проявим гъвкавост в това отношение. Основното, според господин Молде, се отнася до член 56 и до въпроса за националните декларации за управление. Той работи по този въпрос вече години наред и е малко скептично настроен относно новата идея. да има междинен а, орган а, или посредник, който да се занимава с тези въпроси. Ние трябва внимателно да разгледаме този въпрос. Разбирам, че има най-различни начини за организиране на този въпрос в държавите членки и трябва да проявим изобретателност, за да накараме държавите членки да действат по-отговорно. Има различни организации в Германия в сравнение с по-малките страни. Затова трябва да се намерят нови решения на този проблем. Напълно отчитам факта, че трябва да проявяваме смелост, но връщайки се към казаното от Ян, трябва да подчертая, че има известна стен скептицизъм, трябва да се огледат нещата по-внимателно, тъй като в държавите членки нещата са организирани по доста различен начин и това може да бъде пречка а, пред а, приемането на решение, което да е общо за всички. Още нещо, по което бих искала допълнително разяснение, може би председателя ще се спре на този въпрос по-късно, се отнася до процедурата за постигане на компромиси и за графика. Ние сега разполагаме с достатъчно време, за да можем да договорим нещата по добър начин. Дали е по-реалистично обаче да очакваме гласуване през септември. Това е въпроса от името на моята група за да можем да се осигурим достатъчно време да обсъдим въпроса, който е много широк и е труден за всички нас, които нямаме същите познания, каквито имате вие. Това бяха моите съображения. Благодаря ви. Благодаря. Ще видим, разбира се, как ще подходим с графика да дадем време на всички да разгледат документа, да подготвят измененията, да се изкашат и да са готови за гласуване. Действително много важен, много технически, много труден е текстът. Госпожа Отмайер. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich bei der Kollegin. Колеги, благодаря много на госпожа Гресле. Тя действително влезе в големи подробности по въпроса за финансовото регламентиране и е от голяма полза за нас в парламента, нейната работа. Много е важно ние да имаме своето влияние върху е, бюджета, а също така да имаме и съответната информация и ангажименти от комисията, които да бъдат спазвани от комисията. Много конструктивни бяха разговорите напоследък и много се радвам, че и в бъдеще ще можем да формулираме едни ясни правила относно кога трябва да бъдем информирани, например за сградите. Е, да ви дам представа за какво става дума може да се изненадате, че се интересуваме от такава тема, обаче за сгради се разходват милиарди, така че ние трябва да знаем за какво става дума. За това благодаря на госпожа Гресле много. Огледах голяма част от измененията. Не смятам, че влизаме в прекалено големи подробности на микроменажиране – но ако искаме да имаме реална информация, ако искаме да имаме своя глас в оформянето на политиката, са, ни е необходима тази информация, ни е необходимо правото да се наместваме. В противен случай можем да си изказваме позиции, но никой няма да им обръща внимание. Така че в финансовия регламент трябва да постигнем яснота по тези въпроси, което ще е от полза за всички в края на кращата. Ние в парламента си приемаме задълженията много сериозно. И Лисабонския договор ни дава нови задачи в това отношение. Благодаря, господин Шурян. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на докладчика за нейната работа. И ако мога да кажа, разбирам, че в момента тя не е в състояние, не е готова да приеме ред изменения, които са много близки и могат много да бъдат е, близки до окончателния текст пред съвета, се надявам, че ще дойде момент, в който тя ще може към, до края на преговорите да направи това. Освен това, напълно споделям мнението на колегите от Алди, че темата е много трудна и ни трябва време. Но също така считаме, мисля, че това е позицията на НП, че е време в е, най-скоро време да сложим точка на този етап. Това не е окончателният етап, просто трябва да продължим нататък, трябва да се придържаме към графика, който сме направили и да се надяваме, че всички допълнителни знания и предложения от колегите ще могат да бъдат отчетени своевременно в окончателния текст. Благодаря. Председателят. Благодаря. Повече нямаме заявки за думата и сега давам от колегите и давам думата на представителя на Европейската сметна палата. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да представим реакцията на Сметната палата на предложените изменения. Става дума за 482 изменения. Тях ще коментираме неконсолидирания текст, който спомена госпожа Гресле. Първо, Сметната палата би искала да изрази своята подкрепа и благодарност за някои важни изменения. 230 изменения иска съд, Сметната палата да се консултира преди одобрението на публично-частни партньорства, нещо е, е, предложено миналата година. От 423 е, до 436 изменения са все изменения, които се занимават с финансовите инструменти. Много от тях, например 423 изменения, искат ясна рамка за използването на финансовите инструменти. По-ясно, отколкото е на разположение до сега. Финансовите инструменти могат да се използват за намеса, но също времено трябва да има яснота при риска и отчетността. Изменение 376 очертава префинансирането много деликатна тема. 438, 439, 440, 443 и 44 коментират международните стандарти за счетоводство и ги препоръчват нещо, към което ние сме, се присъединяваме. Изменение 474 предоставя текст за аудитирането на агенции и Сметната палата е благодарна за това изменение, защото то би могло да доведе до по-ефективен одит за агенциите, включително страна на разходите за одита. Малко по-малко положителни коментари получават изменен... следните изменения. 384 а, иска вътрешен одит е, за Извинете, искат е, е, документите от вътрешния одит да бъдат обществено достъпни. Според нас, в момента в който това стане, те ще станат по-малко независими. 282 изменение иска Сметната палата да участва в определенето на праговете на допустимото ниво на грешка, е, но това не е работа на Сметната палата, която не е политическа организация. 352 и 354 е, изменения искат нашите правомощи да се раз... да стигнат до националните е, декларации. Това е извън нашите правомощия на 458 изменение иска националните институции епизоди да ни се подчиняват, но всъщност те не са ни подчинени, ние си сътрудничим с тях. Ако, орген... ако организацията беше по-скоро иерархична, би било много по-непродуктивно нашето сътрудничество. И така, добре е, че ни се вярва, но най-важното за нас е да си сътрудничим добре с нашите колеги в държавите членки. Сега, по отношение на измененията, които пряко засягат работата на Сметната палата. Имам пет коментара. Първо, нека да благодаря на депутатите, подали изменения 184 и 185, които заличават някои зле формулирани елементи от предложението на комисията. На второ място, господин Оди направи някои предложения, които значително намаляват графика за предоставяне на консолидирани четоводни документи и за публикуването на, смет... на доклад на Сметната палата 445 до 448 изменения. Както по-рано съм споменавал, Сметната палата поздравява господин Оди за отделните изменения по отношение на счетоводните стандарти. Е, които да се използват за консолидираните финансови а, отчети, но се опасявам, че а, що се отнася до графика, а, той е невъзможен за спазване. На трето място докладчиците предлагат някои по-малко радикални промени към графика 186, 187, 181, 182 изменение. Е, както и 183 Тези изменения са по-малко радикални, но значително отново биха затруднили работата на е, съда. С две седмици се намалява времето, с което разполага Сметната палата за реалната работа по контролиране на правомерността и закономерността на, на транзакциите. Е, датата за публикация се изтегля напред с две седмици също време не се прави каквото и е да било предложение, което да е, помага на Сметната палата да увеличи ефективността на своята работа, т.е. да работи по-бързо. Е, смятаме, че 30 септември е най- най-ранната възможна дата и е точно с дата 30 септември работим сега. Е, така че е, призовавам да не се подават подобни изменения. Сметната палата приветства факта, че може да обсъди с комисията, парламента и съвета прагматичните възможности за ускоряване на графика по обсъждането на освобождаването от отговорност. Тук могат да се разгледат и идеи, които не са залегнали в предложението на комисията. Това беше четвърта точка и на пето място има предложение за това как Сметната палата е, е, да представя своите предварителни становища 180, 233, 462 464 са измененията, които засягат тези въпроси. Сметната палата смята, че тези становища трябва да се, се предоставят възможно най-бързо, но също време е, смятаме, че е, те са част от вътрешната процедура на Сметната палата и тази вътрешна процедура не трябва да се регулира от финансовия регламент. Тази вътрешна процедура остава напълно конфиденциална между аудитора и аудитираното лице. Може да се намери друга форма, например съответна декларация от страна на Сметната палата. Председателят попита дали мога да направя коментари по а, казаното от депутатите, които говориха до сега. Една от повдигнатите теми беше микроуправлението, микроменеджмента, това е политическо решение. До каква степен финансовия регламент трябва да навлиза в подробности. Но в крайна сметка комисията носи основната отговорност за управлението, и приложението на бюджета и това, разбира се, изисква съответната степен на осмотрение. Благодаря за вниманието. Благодаря много. Комисията също заяви, че би желали да вземат отношение. Ще им дадем възможност да го направят. Но мога ли да помоля представителя на комисията, както и Инге, в заключителните си бележки, да имат предвид, че поех един, един план, който вече изостава във времето представителя на комисията. Благодаря. Ще бъда кратък. Първо, благодаря на госпожа Кресле. Много интензивно работихме с нея в последните дни и мога да кажа, че е, постигнахме съществен напредък, за което искам да изкажа благодарност от страна на комисията. И искам да се върна на няколко теми, които бяха повдигнати тук за да поясня ясно нещата. Що се отнася първо? Прехвърлянията на средства. Euh, Няма все още достатъчно гъвкавост. Изменението по член 23-22 създава една преходна рамка, която е въведена и от Лисабонския договор. Второ, управлението, разделното управление. И от госпожа Гресле има предложение за националните декларации, но към този момент ни се струва, че това предложение е малко рано, идва малко рано. Рано е да преминаваме към този тип декларации. По-скоро ние предпочитаме да си останем с декларациите за достоверност, които по-добре в момента отразяват ситуацията. Благодаря на госпожа Гресле за постигнатото по въпроса за сградите. Считаме, че това е един добър момент да има възможност вече да могат да бъдат отпускани заеми, да вземат заеми три е, бележки по отношение на казаното от господин Басток. Първо, напълно съм съгласен с е, казаното за е, изменение 384 за междинния одит. Също съм съгласен с коментара за графика по отношение на сметната палата. Действително, вече сме повдигали този въпрос. И трето, е, често съм казвал това тук е, и това каза и господин Восток в заключителните си думи. Комисията е тази, която отговаря за управлението на прилагането на бюджет и е, не е текста приеман от е, парламента не би следвало да влиза в прекалено големи подробности и да разписва е, задължения, които са от правомощията на комисията, защото по този начин се е, изкривява и равновесието между задълженията на трите институции. Благодаря ви много. Инге, моля ви съвсем набързо, следвайте добрия пример, даден от комисията. Скъпа Юта, аз е, едва ли мога да кажа кой знае какво. Заради вас аз сега съм запозната изцяло с въпроса. Няма да е чак толкова зле, ако колегите разберат а, какво става при прилагането на средствата. Това е една пирамида, която съм нарисувала, която показва какво може да се стане. Това е ситуацията в фонда за научни изследвания в рамките на програмата за научни изследвания. Всеки кръг, всяко ниво означава поредица от правила, 20 правила на комисията, всяка специална програма има своите правила, всяко едно ниво отразява поредица от правила. И моите правила са тук най-нависоко. но всичко това трябва да стигне до най-низкото ниво. Вижте какво сме изобретили. Ако вземем някои от правилата от основата и ги поставим на върха, ще видим, че има противоречия. Ние бихме искали да има един подход, който да бъде отгоре надолу, правилата да вървят отгоре към основата на пирамидата, но към момента така изглежда ситуацията, както съм е отразела на тази рисунка. Делойт са извършили проучване а, по въпроса за фондовете. Ако разгледаме правилата за прилагане, ако вземем 20 правила, които са основни и ги сложим най-отгоре, например устойчивост на разходите, финансови корекции и прочие, искаме всеобщо прилагане на тези правила, би било добре. Ако не го направим, някой друг ще го направи. Искаме да имаме а, еднакво прилагане. Комисията по бюджета, научните изследвания също трябва да ги прилагат. Аз се отнасям с симпатия към това, което казахте, но всичко е доста теоретично. От 7 години аз се занимавам с проблемите с прилагането на фондовете в Европейския съюз поради различните нива на правила, които не се стикуват, стиковат помежду си и се противоречат много случаи. Когато говорим за декларациите за надежност, ние се питаме какво представляват тези декларации. Ние споменаваме този термин многократно, но какво се влага в него? Когато разглеждаме становището на комисията АФЕТ, има въпроси, които не можем да подкрепим. Що се отнася до член 55, имаме някои проблеми в член 178 или 58 се третират също тези въпроси, свързани с а, а, разположението. Вие казвате, че не ви харесва графика. Все пак не трябва да навлизаме в детайли. Предложението ни е да съкратим графика. Този двуседмичен период ще изисква огромно усилие. Въпросът е всичко или нищо. Много от нещата са свързани с въпроса за времето. Аз нямам особен проблем обаче с въпроса. Не можем да променяме календара и не се налага. Когато говорим за сметната палата, не съм убедена, че съм съгласна с това, което беше казано за вътрешния одит. Виждаме какво получава Американския конгрес и какво получаваме ние като информация. В Конгреса на САЩ се получават докладите от вътрешните одити, докато ние не ги получаваме. Така че и ние трябва да имаме тази възможност. Именно поради това направих подобно предложение правилото, правилото, че те не трябва да са публично достояние, беше атакувано миналата седмица. Също въпроса за надбавките за секретарски услуги и прочие. Ако не се публикуват а, съобщенията, това не е добра проява на добри връзки с обще, обществеността. Аз многократно съм се противопоставила на публикуването на такива данни, защото исках да се подобри вътрешното управление, каквато е целта на тези доклади. Каня ви следващата сряда на заседание на работната група, когато ще разискваме въпроса за финансовият регламент е, и ще можем в рамките на час и половина да разискваме подробно тези въпроси. Благодаря ви. Карл Хагланд, доколкото разбирам, трябва да се изкаже първо преди Раймер Бълге, защото трябва да напусне селата. И така, това означава... А... Uh, um, Благодаря. Точка 8. Съвсем накратко да представя измененията. Mm-hmm и компромисните текстове. Становището е много важно и има широк политически консенсус за това, кое е важно. Благодаря за добрите изменения на колегите. Още не са преведени всички предложения за изменения, затова някой не, не можах да разбера, но с помощта на моите съветници горе-долу съм наясно какво искате. И затова изготвих едно компромисно изменение и две устни. Смятам, че всички изменения са добри и е, предлагам да гласуваме за. Мисля, че са достатъчно е, ясни, за да не е нужно да търсиме компромис. Една от темите е връзката между кохезионните фондове и финансирането за научни изследвания, действително има възможност за съвместна работа, но трябва да се избягва и при покриването. Така че трябва да помислим как да се постигне е, равновесие. Включил съм тази тема в първия компромис, готов съм да чуя мненията. По втория компромис Ставаше дума за финансирането за малки и средни предприятия. Мисля, че също има много важен консенсус по този въпрос. Въпроса за заеми от Европейската инвестиционна банка и други възможности за финансиране ще отразим тези предложения. Опитах се да представя един компромисен текст на базата на предложенията на колегите. Това е, което съм свършил до сега. Готов съм да приема коментарите ви и да работя и по-нататък по измененията. Това е, което имам да кажа, госпожо председател. Благодаря много, дама. Желащи да вземат думата има. Госпожа Карвайо. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика. Подали сме от името на НП изменения, които имат за цел да засилят някои от въпросите повдигнати вече от докладчика. Едното изменение е за плана за е, комбиниране на европейски и национални средства и публични и частни, за да може да се постигне а, онези необходими проценти за инвестиции в научно-развойна дейност от 3 до 5%. След това имаме предложение за синергия между фондовете за научни изследвания и структурните фондове, както и в рамките на различни програми по тези фондове. Мисля, че тези изменения са съвсем съответстващи на, на казаното вече от докладчика по малките и средни предприятия заместваме идеята за конкретна банка за тях за, чрез конкретни а, действия а, в рамките на Европейската инвестиционна банка, които да са насочени към малките и средни предприятия. Това са нашите изменения. Благодаря. Благодаря. Мигел и след това Барбара имат думата. Становището е добро. Компромисните изменения са напълно приемливи. Нямам възражения срещу първото компромисно изменение. Мисля, че ясно трябва да посочим, че тук става дума за различен фонд. Имам обаче две съмнения по отношение на новия вариант на компромисно изменение Б. Проблемите с, с споделянето с финансови инструмент за споделяне на риска е, че това е инструмент, който до сега не е имал възможност да се използва за малки и средни предприятия. Той се използва много, но само за големи многонационални компании и той на практика не е създаден като инструмент за малки и средни предприятия. Няма такъв дизайн. Така че не мисля, че точно този инструмент би бил подходящ за малките и средни предприятия. Затова предпочитам първоначалния вариант на текста тук. Що се отнася до въпроса за това дали или не да се създаде Европейска банка, насочена към работа с малките и средни предприятия, на практика тук говорим за инвестиции под 50 милиона евро. Няма възражения срещу това тази банка да бъде, да кажем, нещо като клон на, на Европейската инвестиционна банка. Въпросът е обаче дали тази банка има достатъчен капацитет и умения за работа с малки и средни предприятия. Става дума за съвсем различни обеми. И така, е, бих искал докладчикът да обърне внимание на този проблем. Защото смятам, че тук има проблем и е добре да се разреши. Това е всичко от мен. Благодаря. Благодаря. Сега Барбара има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да добавя и своите коментари. А, но нека първо и аз като другите да поздравя господин Хаглунд за висококачествената му работа. Измененията помагат много. И се радвам, че успяхте да включите моето девето изменение, което настоява университетите и научните институти да получават по-голямо значение. Много важно е да им се обръща повече внимание и да има специално сътрудничество между Комисията и Европейската инвестиционна банка, така че да се подобри действието на инструмента за споделяне на риска. Благодаря. Благодаря, Инге. Искам Искам да разбера какво се случва с а, инструмента за финансов за споделяне на риска. А, разбирам, че не работи добре. Господин Порташ казва точно така. Не работи добре. Председателката, ами да, това каза и Мигел Порташ. Така че вашият въпрос е получил своя отговор. In the hearings organized by ITRE, в изслушването, организирани от ИТРЕ, зададохме въпроси на представителите на малките и средни предприятия и се оказва, че са проекти над 25 милиона евро. Програмата работи добре, но за по-малки проекти, за проекти под 25 милиона, делегатите на Европейската инвестиционна банка в националните банки на някои държави работят добре, но в Португалия а, и в други страни а, не се получава. Имаше много оплаквания а, за начина по който работи системата и а, съответните национални точки за контакти. Председателката, добре, в такъв случай може би не е лошо да се обърне повече внимание на този въпрос. и да се занимаем с тези банки в държавите членки, за да може действително управлението на инструмента за споделянето на риска да е по-добро. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че при преводите а, някои неща се губят. А, има изменения, които дори не мога да определя на какъв език са написани и очаквам докладчика да ми ги разясни. Но във връзка с коментара на госпожа Матера. В комисията ШУР говорим именно за експертните познания, за натрупването, за ефективната научна работа. И а, в крайна сметка, ако искаме да се инвестират средства, те трябва да отидат именно за най-добрите нощни изследвания. Председателката. Не съм прочела напълно всичко, което е изготвено от Кайло, но в крайна сметка в комисията Шур а, и Карл споменава това. Казваме, че искаме да се вземат средства от структурните фондове, от регионалните фондове, за да може да се финансират средствата, които и въобще стъпките, които могат да доведат до постигане на, на ефективност на научната работа. Карл, искаш ли думата за заключение? Да, съвсем накратко. Благодаря, колеги, за добрите коментари. Можем да действително да поработим по тези въпроси. Що се отнася до нужната ефективност, е ясно е, че тук трябва да се занимаем с този въпрос. можем да видим и коментарите на ИТРЕ и по същество, що се отнася до случващото се с а, инструмента за споделяне на лиска, риска, може би ще се наложи да се предлага, да предложат някои допълнителни идеи, за да може да се говори за по-малка по обем дейност, защото 25 милиона евро е, е огромна сума и има много фирми, които не разполагат с такива проекти. Ще съм ви благодарен за всички коментари, е, които е, ми изпратите и по-нататък по имейл. Благодаря. Благодаря. Подаването на изменения вече е приключило на 16 юни, така че просто можем да работим съвместно, нищо повече. На следващото заседание ще гласуваме по установището на 12 или 13 юли. А комисията, която е водеща, именно комисията по промишленост, ще гласува след това и, и на второто пленарно през юли е, ще се гласува в пленарна зала. А сега преминаваме към точка 5, многогодишната финансова рамка и нейното преразглеждане или не. Дам думата на Раймер Бълге. Опасявам се, че в Кобо Нюс, което ви е, е разпратено, има малка грешка. Става дума за последния абзац, където се казва за това. По темата може да се приключи работата е, на, бюджет на 11 юли. Всъщност би трябвало да е обратното. Не може да бъде, не могат да бъдат финализирани преговорите до 11 юли. Мисля, че на уебсайта вече е коригирано. Раймер, защо не могат да бъдат финализирани преговорите? Теоретически все още е възможно всъщност и е редно да се опитаме на тристранната среща да постигнем решение, но съвета не успя да си свърши работата и по тази причина, а защо всъщност не успя, защото някои от е, представителите на страните членки считат, че що се отнася до преразглеждането на финансовите правила, е по-добре да се на финансовата рамка е по-добре да се изчака края на октомври, свързано с програмата за меделие и тогава да се мисли за преразглеждане. Но в края на краищата, ако изчакаме толкова, ще стигнем до промирителната процедура за бюджета за 2012 и ще има сблъсъци в това отношение. Не знам дали има смисъл да се процедира така страните членки в съвета трябва да действат в момента. Нека да ги подбутнем малко. В края на краищата съвета е жертва на собствената си трактовка на договора от Лисабон за е, гласуването с пълно единодушие. Знаете, че дискутирахме този въпрос много дълго и е, при разглеждането на член 21 и 23 ние смятаме, че трябва квалифицирано мнозинство при гласуването. И сега за първ път е, ще трябва да страдаме от е, това, че се налага искане да има единодушие при гласуването. Leiterin dieser Delegation, dass mehrheitlich die Kollegen, die dort gewesen Госпожа Йенсън, която води делегацията и повечето от нашите колеги, считат, че в края на кращата ние сме прави да даваме това предложение. Но сега се намираме в положение, когато става дума за преразглеждане, значи преместване на средства от функция 2 и функция 5 – 460 милиона от рамковата програма за научни изследвания от 2012. Та именно по последната точка тези предложения ние се отнасяме много критично. В съвета, разбира се, се дискутира именно тази цифра 460 милиона, сега се говори за 600 милиона и мисля, че много трудно можем да постигнем споразумение. Просто трябва да забравим за това. Франция не иска. Трябва да се види какво остава в бюджета за земеделие. Dadurch kompensiert wird, dass es ja ein Gerichtsurteil gibt. Äh, äh, äh, Освен това, има решение на съда. Тук е, става дума за въпроса за финансирането на компенсации на... в Испания. И тези е, решения трябва да бъдат е, уважавани, особено свързано с функция 2, защото в края на кращата ние трябва да търсиме начин да се реши въпроса. Дали ще бъде с единодушие, остава въпрос. По функция 2 е, ние трябва да си държим на позицията. И искам да попитам, в миналото сме успявали по определен начин да действаме, не може ли да процедираме и сега? Е, съвета в момента си е, отстъпва от, от отговорностите, играе се из времето и смята, че в края на кращата ще успее да намери финансиране за ИТЕР с бюджета от 2012. И ако гласуването остане до септември, в края на краищата съвета ще е този, който ще носи отговорността за това, че сметките не могат да се платят през септември. Ако на международно ниво трябва да говорим за нашето, нашето реноме за и бюджета и финансирането на научни изследвания, включително ИТЕР, нашето реноме ще бъде поставено сериозно под въпрос. Би следвало да направим всичко възможност да убедим съвета и да потърсиме едно а, решение преди процедурата за помирение през ноември а, и преди приключването на бюджетната а, година за замеделието. Следва да има едно разумно предложение. Унгарското председателство направи именно такова сега цифрите, които се предлагат, никога няма да бъдат прияти от парламента, но трябва да видим поне цифрата за 2013, която се предлага, дали е основателна. За инструмента за гъвкавост е готово, да, готови сме да преговаряме смислено, разумно. Но за момента няма основа за сериозни преговори в триалога. Ние сме готови, но съвета не е готов да си поеме отговорност. Господин Хаттън. Voorzitter, dank u wel. Ik heb Благодаря. Въпрос за господин Бърга. При решението на парламента и и решението на съвета се говори, че финансирането на ИТЕР и връзката му с бюджета за 2012 трябва да бъдат разгледани едновременно и трябва да се направи преразглеждане, по което трябва да се гласува единодушно в съвета. В такъв смисъл не се ли безпокоите, че и до година страните ще има членки, които ще бъдат абсолютно неотстъпщиви и няма да могат да се съгласят. Also, es ist, nur, nur, nur mal eben zur Klarstellung. Es gibt... Äh, Просто за да поясня, това е председателката. Съветът определено има желание да се работи с единодушие. Но за момента процедираме по междуинституционалното споразумение, в което не се предвижда гласуване с единодушие в тази област. И става дума не само за цялостното преразглеждане на многогодишната финансова рамка, а само за малките промени. И в никакъв случай не следва да се смята, че трябва да има гласуване с единодушие. Е, в Великобритания също се произнесоха. Даже има писмо, където се казва, че те настояват Европейския парламент да даде зелена светлина за финансирането на ИТЕР. Тоест дори и Обединеното кралство. Дори и Обединеното кралство е готово и има желание да се финансира ИТЕР. Ласло Сорян. Благодаря. Аз съм почти сигурен, че аз не съм единствения тук, който има чувството на вече дежавю, т.е. неща, които сме видяли вече, като си говорим за тези неща, същото стана и с Галилео. И моето заключение е, колкото е по-сложна ситуацията, толкова по-добре за бъдещето. В момента бюджетът е напълно невъзможен да, да бъде подкрепен за проекти като Галилео и ИТЕР. И мисля, че просто трябва да търсиме нов регламент. Дойде време, сега, когато решаваме за многогодишната финансова рамка, да се опитаме да постигнем едно дългосрочно решение – сега, дали то ще бъде успешно или не, е твърде рано да се каже. Но посланието е ясно. Ние не сме в състояние да постигнем разумно и разбираемо за, общността, за, за обществеността решение. Затова много се радвам, че в момента положението е повече от ужасно. Защото знам, че много е, правителства не са доволни от финансирането на проекта и решението ще бъде отложено, но в края на краищата се надявам проектът да получи положително решение. Ние в парламента сме за този проект, но искаме разумни решения а не да се местат пари от тук, от този ред, от тая функция, да чакаме какво ще стане с земеделието и така нататък. Това е абсолютно неприемливо. Благодаря. Едър. Благодаря, госпожо председател. Не знае дали е случайно, че тези две теми непрекъснато се появяват в дневния ред на нашата комисия. Но както и да е, ние не разполагаме с достатъчна информация. Това е третото предложение, което получаваме от комисията. Изглежда обаче, че съветът е малко вероятно да се съгласи. Те отлагат вземането на решение за финансирането на ИТЕР. Затова ние Нямаме конкретно предложение, по което да се произнесем, но така или иначе позицията на парламента, позицията на нашата комисия не са се променили. Болшинството от депутатите защитават проекта ИТЕР. Ние считаме, че е необходимо да има допълнително финансиране, но не искаме да стане чрез преразпределяне на средствата. Нещо друго, което не се е променило също в съвета, в зависимост от предложението, което ще се направи, има някои, които приемат да стане преразпределение на маржовете. Ако гледате предложението на съвета, трябва да се запитаме защо да не се използват част от съществуващите маржове, да постигнем известен напредък под финансирането, да не плашим хората и да считат, че целият проект може да бъде подкопан. Ние можем да сме съгласни с някои неща, с други не, да не сме съгласни с преразпределението, но на 15 октомври трябва да видим колко маржове са на лице. Например, в функция 5 и какво може да се направи с тях. Трябва да видим каква е позицията на съвета и комисията може да се опита да доближи двата подхода. Трябва да постигнем съгласие по някои от елементите, иначе съвета ще продължава да прави предложения, които все повече ще се отдалечават от позицията на парламента. Ако направим малки стъпки от наша страна, можем да постигнем известен напредък. Благодаря, Анес. Благодаря. Разбираемо е, че за хората е трудно да разберат защо това трябва да е проблем ако большинството в съвета и в парламента считат, че това е добър проект, който трябва да бъде финансиран. Има известна несигурност в проекти от този характер. Знаем в Кадераш, когато се казва, че всички, всички всъщност са съгласни, че това са научни изследвания, които са с неизвестен изход. Това е разбираемо. Един от големите рискове е, че участват много страни, има много заинтересовани участници. Япония след земетресението има проблеми с осигуряването на някои от частите, тъй като предприятията, които произвеждат тези части, са а, частично разрушени. Знаем, че подобни международни партньорства не са лесни. Иначе съм съгласна с Раймер, че трябва да е възможно съветът и парламентът да се договорят поне по декларация преди есента, в която се казва, че ще бъдат намерени средства за финансирането на ИТЕР. Но и съветът и комисията вече знаят какви са безпокойствата на парламента. Ние не искаме този проект да засяга нашите амбиции в научно-изследователската област. В други сфери на изследванията, да речем в сферата на енергетиката, които могат да имат по-непосредствени резултати. Още от утре. Трябва да държим сметка за подобни амбиции когато започнахме преди една година разчетите по функция 2, беше констатирано, че ще са необходими повече от 840 милиона, които трябваше да бъдат взети от функция 2 и функция 5. Не знаем точно как е, стоят нещата сега. Знаем проблема с а, краставиците и други. Но може би ще е полезно, ако комисията предложи идеи какво може да се направи по функция 2 на този етап и дали трябва да се изчаква чак до октомври. Намираме, че това е напълно неприемливо. Зная, че комисията има предвид, че съветът е направил стъпка, казва се, че трябва да има известно преразпределене, взете са някои средства от функция 2, и мисля, че имаме силен аргумент, заявявайки, че по-малко средства трябва да се отнемат от тези заделени за научни изследвания. И трябва да излезем с декларация, също времено да, че ще бъде намерено финансиране за проекта ИТЕР. Според мен комисията трябва да окаже натиск, заявявайки, че, например, хора ще бъдат освободени от работа в Великобритания по проекта JET. Така че каквото и да правим, не трябва да засягаме проекта JET. И това трябва да се отчита при нашите разисквания. Председателката Ингеборг. Аз неодавна посетих а, а, Кадераш, а, поискахме информация. Такава информация още не сме получили. Кога ще дойде тя? Jetzt habe ich noch Helga, dann äh, Herr... Хелга, след това Хартунг и след това Джеймс. Социалистите, зелените не са в подкрепа на този проект. И аз считам, че европейският бюджет не е в състояние да осигури нужните средства или ако може да се финансира, това може да бъде само чрез преразпределение, което социалистите и останалите не желаят. Това е неразрешим проблем от гледна точка на намирането на най-удачното решение. Не само Европейският съюз има проблеми с финансирането, затова трябва да се направи опит да се приложи друг подход – да се намери международно съгласие, да се дистанцираме от този проект, защото има много проблеми по същността, по дипломатически и в финансов план. Аз многократно съм заявявала а, това, тъй като водим много дебати по въпроса. Ние отнемаме средства от научно-изследователски програми, които се фокусират а, върху науч... а, възобновяемите енергийни източници, което е неприемливо за групата на зелените. Ние не трябва да засягаме научни изследвания, които могат доведат до непосредствени подобрения, а не след 40-50 години. В стратегията Европа 2020 се говори за възобновяема енергия, за по-добри възможности за прилагане на въз... устойчивост в енергетиката, а сега не трябва да се отклоняваме от този път, като насочваме усилията си към проекти с неясен резултат. Председателката, аз ще кажа кой още имам в списъка и след това ще приключим с а, списъка за желанията за изказвания. Това е въпрос, който многократно сме обсъждали и то много надълго и на широко. Едва ли ще излезем с някакви по-различни аргументи. Освен това и съветът не прави никакви стъпки. И така, господин Хартум, след това Поташ, представителят на комисията, заместник директора за научни изследвания, господин Штрумайер е сред нас, Раймер и това ще е то. И така, господин Хартум има думата. Благодаря много. Съвсем накратко. Изглежда, че Европейския парламент и тази комисия в частност приема, че няма да се постигне единодушие в съвета. Аз не съм адвокат по европейско, занимаващ се с европейско право, но знам, че има поне три държави членки, включително и моята собственост, коя, собствена, която които смятат, че ще има нужда от единодушие за 2012 в съвета. Защо смятате, господин Белгия, че няма нужда от единодушие? Джеймс. По отношение на процедурата, дебатът ни беше дълъг, обаче не сме чули от комисията какви са обстоятелствата и за финансирането 2012-2015 година. Също така би било добре съветът да разясни защо съветът по бюджет не е постигнал съгласие. И така бихте ли могли да дадете думата и на съвета за кратки разяснения? Ако съветът може да ни отговори, отлично. Първо дам думата на господин Порташ. Аз бих искал първо да чуя отговора на въпроса преди да говоря, но смятам, че въпросът повдигнат от Хелга независимо от въпроса за оценката на целта на ИТЕР е в крайна сметка един въпрос, свързан с преразпределението на средствата. И за това искам да кажа, че що се отнася до комисията ШУР, не искаме смесване на средствата, не искаме ИТЕР да попива суми насочени към научни изследвания. Става дума за пренасочването на средствата и за това откъде ще се намерят тези средства. Това е. Председателката, добре? В такъв случай давам думата на представителите на комисията. Господин Штромер. Благодаря, госпожо председател. Призовавам Европейски парламент да обмисли даването на приоритет статут на е, въпроса за ИТЕР на 7 юли. Политическо решение, споразумение между парламента и съвета е необходимо, успешно необходимо. Вярно е, че съветът е стигнал а, до политическо споразумение на ниво Корепет по отношение на съдържанието на дейностите, които трябва да се финансират по програмата Евроатом. Нещо, което ще се обсъди утре в съвета по селско стопанство, като една от основните точки в дневния ред ще се занимава основно с ядрената безопасност, но няма да се покрият е, бюджетните елементи. Така че това споразумение на практика не променя а, е, положението за джет, защото управлението на джет а, е, ще може да, няма да може да действа, ако не, а, не се преодолее тази неяснота до края на юни. Of course, it was already mentioned, and 2010 discussions over additional financing. Както вече беше споменато, и за 2010 има такива обсъждания по отношение на ИТЕР и накрая се постигнал споразумение. Но не трябва да позволяваме отново да се стигне до пререкания, защото, както господин Баге, спомна, международ... става дума за международната репутация на Европейския съюз. И за това още едно забавяне само ще ускъпи бюджета. Затова трябва да се раздели финансирането на ИТР от бюджетната процедура и трябва да се постигне съгласие сега преди лятната вакансия. Но както господин Белгер спомена, необходимо е да се сътрудничи за тази цел. И за това комисията ще призове и съвета да постигне вътрешно споразумение. Това е едва второто предложение за финансиране на ИТЕР – идентично с предложението от миналата година. Една трета от, от седма рамкова програма и две трети от спестяванията. Комисията смята, че е добре да се поддържа тази линия. Госпожа Йенсен попита, не можем ли да изчакаме. Ще повторя казаното от господин Белгев отговор, а именно при предходните бюджетни прогнози – стана ясно, че средствата са на разположение. Решението е просто политическо. Що се отнася до информацията, госпожо Гресле, разполагаме вече с тях, така че можем да ги обменим. Благодаря. Я, данка зея. Ich glaube, das war... Благодаря. Мисля, че нещата са ясни. Само едно допълнение тук. Изглежда, че международната репутация на Европейския съюз може да пострада. Парламентът обаче не носи отговорност за защитата на репутацията на Европейския съюз. А, не носи цялата отговорност за това на своите плещи. И така би било добре съветът да ни отговори. Унгарското председателство не е тук, поляците все още не са поели управлението достатъчно, така че да могат вече да ни отговорят. И затова давам думата на Раймер за заключителен коментар. Нека да коригирам казаното от по-рано. Казах, че унгарското председателство би искало да има 600 милиона, а не 600, 460 милиона евро, но вече полското председателство е поело процедурата в бюджетната комисия по този въпрос. Е, провели сме контакти, но всички знаят, че този тип предложения просто няма как да получат подкрепа в Европейския парламент. 460 милиона евро вече е прекалено много за научно-развойна дейност. И така призовавам комисията отново да обмисли сумите и евентуално да излезе с ново допълнително предложение. Защото няма да се получи мнозинство в парламента иначе. Второ, по... Днес и вчера на съвета по конкурентност способност, това е една от точките в дневния ред. Основното е да се постигне политическо споразумение за ИТЕР, без обаче да се говори за неговото финансиране. Това не ни помага обаче да напреднем. Просто ще има нова процедура. И всички ще кажете, в един момент ще трябва да се договориме и за финансирането. Това не помага и на джет. И така, господин Хартонг попита, нещо конкретно тук е, и мога да отговоря, че тук има различни елементи и някои хора в съвета са преживели преговорите за Галилей имаше въздържание от страна на Испания. Германия гласува за, за първи път от много години насам. Имаше единодушие, беше взето решение на... Нямаше единодушие, беше взето решение с квалифицирано мнозинство и беше... Но всички бяха шокирани и а, е, а, е, се заяви, че дори да има възможност за използване на единодушие за бъдещ, на квалифицирано мнозинство, е, ще се използва души. Друг важен въпрос е дали на практика може да се използва квалифицирано мнозинство. Може да се окаже, че проектите са жертви на това гласуване в съвета. Ако не искаме да събираме това на едно с бюджета за 2012 година, единственият ни избор тук е да се обърнем към комисията. Може би председателят на комисията може просто да вдигне телефона и да обсъди въпроса с най-решаващите участници в съвета. Може би те просто могат да, да засилят малко работата на служителите си, за да може да се постигне крайно решение. Защото иначе може да се каже, че вече няма мандат. И за това държавите членки, които по-конкретно се интересуват, нека да поемат инициативата сами. За да стане ясно, какви биха били последиците, ако се блокира това в съвета. При всички положения бихме искали това да се отдели от бюджетната процедура и точно това трябва да се заяви пред комисията и трябва да се подчертае и от някои от държавните и правителствени ръководители в съвета. Това е от мен, председателката. Добре. Отново. Дълго дискутирахме темата и стигнахме до изходна позиция. Така е, случва се. Барбара, сега точка 6 и 7 имате 5 минути за тях. Госпожо председател, как точно да успя за 5 минути? Но ще се опитам да побързам. Три молби имам към колегите. А, ако почна да говоря така, както имам намерение, ще ме убият преводачите, като изляза от залата. Но а, има три искания от комисията, едно и две от Австрия. Става дума за подкрепа на 350 работещи, които са уволнени, е, работещи в е, металургията, района в Австрия е Стиермарк. Става дума за искане за 8 милиона 280 хиляди. Второто искане е отново от Австрия 2,2 милиона за е, уволнени работници от компанията ATES, която произвежда печатни платки за мобилни телефони и е изнесла производството си в Китай, за да намали е, експлуатационните си разходи. И третото искане е от комисията – по член 8 от регламента за Европейския фонд за, глоба... за приспособяване към глобализацията. Иска се 0,500 милиона евро, 0,3% за различни дейности, включително техническа и административна помощ е изготвяне на проучване, контрол, изготвяне на вебсайт, организиране на конференция и така нататък. В този случай 610 000 евро се искат за техническа помощ. До 1 юли е, трябва да се дадат изменения към докладите и като си има предвид, че приближаваме отпуските, Измененията трябва да бъдат подадени на английски. Госпожо председател, много кратко време имам, но нека да кажа, много съм доволна от измененията. Защото не става дума за економическата криза, която да е причина за предоставяне на помощ, но и по принцип дискусиите за бюджетната рамка. Добре, много добре, много близо, бързо приключихте. Благодаря. Следващия оратор. Аз искам да задам въпрос. Един от австрийските е, доклада за искането за подпомагане на 74 работници. Не съм против, но все пак по силата на кой член от регламента ще се иска тази помощ? Член 2c е, говори за минимум 250 служители или работници, ако са уволнени, да се търси помощ. И в такъв смисъл, как може да се направи предложение за помощ само за 74 души? Докладчикът, благодаря. Благодаря за въпроса. Не знам, не мога да ви цитирам кой, по кой член ще потърся. Мисля, че е по една трета линея от един член, където не се казва броя на работещите, а се определят сумите по осмотрение на комисията. Не мисля, че е предвиден минимум брой. Но гарантирам ви, че го има в законодателството съответния член. Не мога да си спомня кой е, но там има марш за така, има възможност комисията да прояви гъвкавост и в миналото е предоставена помощ на предприятия с служащи по-малко от 250 души. Ако е много важно, ще ви дам номера на съответния член по-късно. Благодаря, председателката. В петък е крайния срок за изменения. umgehen werden. Vielen Dank. Надявам се, че ще приемете предложенията на Барбара. Voilà. Je reprends les commandes. Добре, председателят, ето аз отново съм тук. Барбара ще е, решете въпроса помежду си. Извинете ме. Стигаме сега до момента с гласуванията. Първата е, тема, която в никакъв случай не е тема, по която трябва да се гласува формално, но се надявам, че ще има консенсус. Та, преди да предоставя на вашето внимание възможността да гласувате, искам да приветствам след португалските ни гости е, една делегация от е, Франция, Северна Франция, Доминик Рике е, от Валенсиен са поканени. Добре дошли при нас. И сега ще дойде при нас гости на още една делегация от Франция. В някои национални парламенти, както и във Франция, всички заседания на комисиите са открити за публиката и ние започваме да практикуваме и това. Ето, вие имате шанс да бъдете тук при нас, физически да присъствате, но и всеки момент, в който не сте тук, сте в Лесеян или където сте, може да следите нашите заседания по интернет на сайта на парламент. Господин Калфин, докладчикът, накрая, след едно десетина триалога поне, успя да постигне споразумение, което да представи на нашата комисия. Той в момента не е тук, затова и Юта ще представи споразумението. Благодаря. Едва ли трябва да отнемам повече време по този въпрос. Ивайло Калфин ми каза, че е постигнат консенсус между отделните политически групи след поредица от триалози със съвета. Има желание да се приеме това, което е договорено. Това е тема, която обсъдихме в пленарна зала. Имаше доста въпроси, които ние като парламент искахме да залегнат. Парламентът не бе, съветът не беше особено готов за това. Те бяха доста против използването на средства, които да се връщат от фондовете. Надяваме се, че въпросът ще бъде уреден в следващата многогодишна финансова рамка. Остават все още някои неразрешени въпроси. Ако някои от колегите все още имат въпроси, бих могла да се опитам да отговоря. Например, за натрупването на гаранции, за максималните прагове и прочие, но едва ли ще е необходимо да отваряме отново дебата, защото вече сме провеждали подробни разисквания Ивайло Калфин ни представяше много добре като бюджетна комисия. Благодаря, Юта. Имате вече всички списъка за гласуване. НП официално съобщи, че поздравява докладчика и е съгласен с варианта прият. И от Комисията за бюджета няма възражение. Това ще потвърди и мандата с който ние работихме. Дълъг беше процеса, но резултатът е много удовлетворителен. Сега пристъпваме към гласуване. Точка 13. Е, проект на коригираш бюджет номер 3. Е, госпожа Ярджевска, докладчик. Благодаря. Въпросът бе разгледан много подробно, според мен, на последното ни заседение, и смятам, че сме готови да гласуваме. Добре, благодаря, казва председателя. Моля, вземете си списъка за гласуване. Имате ги всички. Нека да гласуваме. Има три изменения. Bien. Alors, Amendement numéro 1. Madame Andreasen. Изменение едно. Кой е за? Госпожа Андреасен не я виждам. Кой е за? Против? Въздържали се? Едно, един глас въздържание. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против? Въздържали се? Като предишното. Номер 3. Изменение 3 за. Против. Останалите са против. Въздържали се господин Морганти. И гласуване върху целия доклад за. Против. Няма против. Въздържали се. Двама. Добре, почти единодушно. Възползвам се от случая да ви кажа, че от председателството на съвета научихме, че съветът е склонен да приеме измененията, гласувани от нашата комисия за коригиращия бюджет номер 2 за мобилизиране на средствата за, от Фонда за солидарност за някои страни членки. Знаете, че в нашата политически дискусии ние имахме обща дискусия за коригиращия бюджет 2 и 3 бюджета, който току-що одобрихме. И въпроса е как да се намерят средства за непредвидени разходи по Фонда за солидарност и как да бъдат разпределени тези допълнителни плащания между 2011 и е, евентуално и оставащите от 2010 и как е, можем да върнем средства в този известен отрицателен резерв. И това бяха измененията, които е, гласувахме и е, съвета се е съгласил с тях. Това е добра новина. Тоест, коригиращия бюджет 2 и 3 вече могат да влязат в действие, което е добра новина за страните членки, защото те ще могат да започнат финансирането на а, работа, свързана с а, щети нанесени от а, климатични природни явления. А също и при на 18 юли на триалога с комисията и съвета ще можем да се спрем само на темата за бюджета за 2012 без да се занимаваме с коригиращите бюджети 2 и 3. Е, поздравления за докладчика за бюджет 3. Точка 14. Раймер е, Бългия често ни говори за този проблем за многогодишната финансова рамка. Едно единствено гласуване има тук. Сега гласуваме. Кой е за доклада на Раймер Бъге? Благодаря. Кой е против? Един глас против. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се единодушно с е, само с един глас по-малко. Поздравление на докладчика за този труден, трудна тема. А, точка 15. Сидония. И има искане поне за два трансфера, ако добре разбирам. 11 и 21. Сидония. Да, да, има искане за прехвърляне от комисията. Едно е по документ ДЕК 11. Това е свързано с административни разходи. Много подробно разяснение имате в е, документите си, предоставена от комисията, но според мен е полезно, ако комисията сега вземе думата да ни разясни някои от големите промени, които се предлагат в това искане за трансфер. Сисидония, Благодаря. Господин директор, можете ли да дадете разяснение? Uh, Ще се опитам да обясня основните характеристики на този трансфер. Той е постоянен трансфер. Когато комисията подготвя проекто бюджета, сегашни беше подготвен през април 2010 около преди 15 месеца. Беше поискано тогава разход за административни децентрализирани въпроси, например проучвания, комисии, конференции, както и за временен персонал за всички отдели на комисията разпределение по политически сфери и по различни сегменти от бюджета, откакто е в действие сегашната комисия. Има някои промени. През 2011 бюджетният орган реши да намали със 7 милиона разходите за седания на комисии, за конференции. Сегашното искане за трансфер е да се преразпределят средствата, които бяха разпределени за различните отдели и по различните а, а, теми, за да се отговори на по-спешни нужди, тъй като в крайна сметка в бюджета има по-малко заложени средства. Част от а, трансфера ще отиде да се увеличат средствата за срещи за заседание на комисии, където бяха направени преди съкръщенията, да се засили капацитета на отделите в комисията, които по-пряко са ангажирани в разрешаването на економическата криза и следението на ситуацията в държавите членки, да се повиши също капацитета за тези отдели, които се занимават с хуманитарна помощ и гражданска защита, които са в затруднено положение в момента, както и да се засили дейността по координацията между различните външни действия след създаването на службата за външни е, дейности. Всъщност това, което беше преди Генерална дирекция Релекс, е, премина към е, службата за външни дейности и има необходимост да се гарантира нужната координация при реализирането на програми. Има известна част от средствата, които отиват за основни системи за комуникация, за регистъра, свързан с Европейската гражданска инициатива. Като цяло 3,5% са разходите, което позволява да се насочат по-добре намалените средства там, където е установено, че има по-големи потребности 15 месеца след като комисията представи проекто бюджета. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор. От тук нататък, Стония, какво предлагате? Uh, след тези обяснения предлагам да се гласува в подкрепа на този трансфер. Добре. Значи гласуваме за трансфера номер 11. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се трансфер 11. Трансфер 21. Този, това искане за трансфер е спорно, по мое мнение. Това искане за трансфер разглежда спорен въпрос, а именно, ако припомним преговорите от миналата година, става дума за трансфер за използването на резерва, който беше предвиден за да се принуди Европейската комисия да преразгледа кодекса на поведение на комисарите. Европейската комисия вече съобщи още в края на миналата година, че е направи, предприела преразглеждане на кодекса. Впоследствие Европейският парламент беше информиран за промените, които са внесени и поиска допълнителни промени, които съгласно писмо от декември на председателя на Европейския парламент. Те са записани там тези нови искания за подобряване на кодекса на поведението. Бяха представени през април такива нови изменения, т.е. трябваше около 5 месеца за тази цел. И в последствие Европейската комисия поиска да се вдигне нашата резерва, да се отегли резервата ни там, където са въведени промени. Според мен, действително, промените, които искахме да бъдат включени, фигурират в новия текст, но с ваше позволение, господин председател, аз предлагам да проведем разисквания, защото сигурно някои от колегите все още ще имат коментари. Не сме имали възможност да дебатираме тази тема по-рано. Споменавали сме я многократно, но този окончателен текст не е бил разглеждан на заседание на нашата комисия. Затова аз също проявявам силен интерес какво е мнението на моите колеги по внесените изменения. Добре, значи докладчика пита колегите имат ли коментари или въпроси. Да, Инге. Добре. Аз мисля, че можем да се поздравим с известен успех. Добре е, че Европейската комисия внесе изменения в кодекса, но трябваше да изминат две години за целта. А това е доста време в живота на човека и добре е, че ние взехме мерки, иначе както и преди реформите. Проблемът е в това, че в преходните средства не са все още разрешени. Въпросът за тези преходни средства, т.е. средствата, които получава комисария, когато напусне поста си, и тук имаше сериозен проблем, който беше свързан и с евентуален конфликт на интерес. Мисля, че можем да сме доволни от постигнатото, защото първоначално съвета въобще отказваше да се занимава с въпроса. Да, да, има дълга предистория тази тема. Но друг не иска да се изказва. Сидония, какво препоръчваш? Поставям на гласуване сега изменение за трансфер 21. Кой е за? Благодаря. Против? Един, два, трима. Въздържали се? Няма. Трансфер 21 е прият. За бюджета на комисията толкова. Сега за другите институции. Едно искане за трансфер има, доколкото знам, C4. И давам думата на Хелга Трюпел. Um, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Трансфер С 4 беше в нашия дневен ред и преди две седмици става дума за освобождаване от резерва за 5 милиона евро за компютърни системи. Става за парламента. Парламентът изчака повече информация е, от проекта IT Mobility. Искаше се и по-задълбочен анализ. Действително получихме подробна информация по първата точка. По втората точка обаче бях информирана, че има координационна група от депутати по отношение на информационните и комуникационни технологии. Има представители от различните политически групи. Господин председател, предлагам да се даде думата на представителя на генерална дирекция ITEC, за да може да получи повече информация за тази работна група. Също така, миналата седмица имах възможност да говоря с отговорник от тази генерална дирекция, който в момента е в Люксембург, но е изпратил друг свой колега, за да ни информира по проекта и особено с участието на депутати в тази координационна група. Очаквам с нетърпение коментарите по, на колегите. Председателят благодаря. Сега даваме думата на Марисил Бернар, представителка на Генерална дирекция АйТЕК. Е, мерси, месье президент. Мерси, мадам Трипел. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Трипел. Аз е, представям нашата дирекция, защото генералният директор отсъства в момента той трябва в момента да се срещне с генералния секретар в Люксембург. А що се отнася до поясненията, които искате за групата за координиране на проектите за информационна и технологии. Е, това дойде по предложение на заместник-председателя на парламента, който отговаря за информационни технологии. И който е, отправи едно питане към представители на, на политическите групи, дали е, са съгласни, дали се интересуват от подобна група за създаване на работната група. Всички се оказаха много заинтересувани, изпратиха представители. От е, името на депутатите ние пред... Добавихме и представители на политическите групи и от нашата дирекция, а също и представители на асист... парламентарните асистенти. Групата до сега е заседавала три пъти. Сега на 30 юни имаме поредното заседание, след това отново през септември. Групата обсъжда всички въпроси, свързани с информационните технологии в парламента, защото те са доста сложни, породен на сложността и от размера ни, и от това, че на три места се извършва работата. Всички проекти, които се представят, са всъщност текущи проекти, но са свързани помежду си с една средносрочна стратегия, определена от бюрото от 2010 година, март месец. Сега на поредното ни заседание ще оглежда, разглеждаме проекта за Wi-Fi Що се отнася до мобилността, разглеждахме въпроса за сигурността, дигиталната сигурност. Сега в край на кращата мобилност не означава само да си носиме малки хубави телефони или таблети, а и да можем да имаме възможност да пренасяме информацията върху тези уреди. Така че ние трябва да предоставяме една дигитална платформа, която да дава възможност примерно на депутатите да подписват документи дистанционно. Е, е, програмата работи на две нива. Има комисии, и заседания, които решават въпроси на проекти, на проекти които в момента се е, изпълняват. Те са ни представени на групата за координация. Оценката е много добра, особено факта, че дава възможност да се разшири възможността за предоставяне на връзки. И проекта, така наречен електронни комисии, ще бъде реализирана до края на другата година. Ще има, има и един проект електронни заседания, който ще ви даде възможност да консултирате всички документи по електронен път а, и да ги а, изпращате, да ги споделяте с колеги и така нататък а, в, в реално време. Мога да ви давам още много примери за това по какво работим, но ще спра до тук. Председателят. Да, благодаря. Така, всъщност, какво давате възможности на другите комисии да работят толкова добре, колкото работи и нашата комисия господин Тар иска думата сега. За всички информации, че съм е, тук днес достал. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за цялата информация, която получихме днес. Въпросите като проекта e-meetings, например, за електронните заседания, ще се обсъдят през септември, но все още не е много ясно колко тона хартия ще се спестят този проект. Също така не разполагаме с анализ на разходите, които трябваше да са готови за септември. И затова искам да се обърна към докладчика и да попитам, тъй като не разполагаме с достатъчно информация, за да се освободи цялата сума от резерва, може би е добре да освободим само една част от сумата, и след това, като получим данните, да освободим останалата. Имате думата за коментар. Благодаря, господин председател. Във връзка с казаното от госпожа Трюпел, аз съм един от депутатите, които участват в тази група. Аз не винаги мога да присъствам на работата на работната група, тъй като имам и други ангажименти, но знам, че господин Виланд е много активен – Има различни структурни идеи, които се предлагат за това как може да работи парламента в областта на информационните технологии. И стигнахме до някои добри идеи за това как да се намали количеството хартия, което се използва в парламента. Например, чрез електронна информация – заседанията и срещите. Иначе разходите за безжичен интернет, разбира се, са от интерес за бюджетната комисия, но искам да подчертая, че тук вече е постигнат успех. Занимаваме се с проблемните въпроси и с намаляването на документацията на хартия. Много важно е да има практически резултати. Що се отнася до бюджета на Европейския парламент, би било много полезно, ако разберем колко средства се харчат за хартия и колко би се спестило, ако се работи по електронен път. колко ще се спести и от хардвер. И смятам, че трябва да освободим този резерв. Господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Смятам, че можем да освободим тези средства от резерва. Това е въпрос, който сме обсъдили в достатъчни подробности. Според всички нас новите технологии са от значение Искаме да се намали количеството документация на хартия. Искаме да се работи по-ефективно. Затова, като се има предвид е, с какви обяснения разполагаме, мисля, че е, имаме достатъчно информация, за да освободим резерва. Хелга, какво предлагаш? Благодаря много за коментарите, колеги. Благодаря за информацията от представителя на администрацията. Трябва да призная, че смятам, че е добре е, да действаме още сега и да дадем възможност на администрацията да работи особено, що се отнася до безжичния интернет, който е крайно необходим. Има също зали, където той не е на разположение. Що се отнася до предложението на колегата Манка, мисля, че е, трябва много добре да проучим е, проекта и Committee и, и Meetings и след това предлагам да се вдигне резерва за 3,4 милиона, а са останалите да изчакаме допълнителната информация, за да можем да разберем точно какво прави тази работна група Радвам се, че има такава работна група. Радвам се, че в парламента дебатът е открит. Но все пак препоръчвам да се освободят само 3,4 милиона от резерва. Значи предложението на нашия докладчик е да освободим резерва, но не за 5 милиона, както... 3 милиона. Си са. 3. А 3 3,4 милиона. Господин Фернандеш, искам само да задам един въпрос и ако може докладчика да ми обясни защо тази цифра 3,4, защо не е 3,3, 3,6, откъде, откъде е стигнала тя до тази цифра? Добре, благодаря. Хелга, имаш думата. Аз проучих съответните документи, които ни бяха предоставени от службите и там беше ясно обозначено, че тази сума е необходима за проекта за Wi-Fi, а останалите средства – свързани с телефон през IP протокол, е, което също искаме да се направи, е, може да бъде оставено в другата сума. За това предлагам сумата 3,4. Аз не съм против и другите проекти, но смятам, че трябва да обсъдим темата, когато е, получиме оценката на групата по информационни и комуникационни технологии, защото по такава процедура се споразумяхме. Така че цифрата е в документите, господин Фернандеш. Е, спрях се на нея, защото там беше ясно разделението. Добре, значи чашата е малко повече от половината пълна, казва председателя. Кой е за предложението на докладчика да отпуснем резерва, да освободим резерва на, за тази цифра? 3,4, не цяло 3. Кой е против? Няма против, въздържали се? Трима. Добре, благодаря. Е, освобождаваме резерв е, на стойност 3,4 милиона. Идеално. Това е за трансферите. Благодаря на докладчиците. Сега, политика в областта на строителството. Моника Хохмайер. Тя трябва да ни представи какво се случва с градите с е, службата за външна дейност. Помните, че дадохме зелена светлина да се финансира е, проекта и искахме да е, обаче да ни се предоставят всички е, решения за съществени промени. Ето именно това има Моника да докладва сега. Благодаря. Съвсем накратко. Endgültigen Vertragsverhandlungen haben wird. Ähm, Последните договори трябва да са готови до петък. Поискала съм информация, включително и за разходите за довършителните работи. Там вече не се говори за 20 милиона и 600 хиляди, а за 36 милиона. Това не са просто увеличение на необходимите суми за разходите, но и е, добавени дейности за осигуряване на сигурността. И все пак е, е необходимо да получим малко повече информация защо толкова са се променили нещата. През 2011 година Европейската служба за външна дейност работеше по доста натегнат график. Въпросът е да са изплатили довършител... да ви се изплатят ли довършителните работи с разсрочване през 30 години, но всъщност това може и да не е толкова добра идея, защото в Белгия се виждат някои сериозни проблеми при сградите. след 20 години. Така че този договор би означавал, че що се отнася до финансирането на някои работи за ремонт на парното, ние ще трябва да ги платим. Или пък довършителя да ни обнови изцяло системата. Председателят, значи, вие смятате, че трябва да приложим съответния член от регламента и да остане за юли, господин председател. Европейската служба за външна дейност поиска отлагане от две седмици, те самите. Мисля, че е много бързо е, се коментира тук е, какво е качеството на строителството. М няма нищо. какво стана? Няма микрофон. Прекъсва микрофона на оратора. <laughs> Plaisanterie, plaisanterie. Donc, je, je, pense, je profite de l'occasion pour demander à notre... Възползвам се от възможността да помоля е, колегите. Е, трябва да отчитаме тези неща. Външната служба трябва да има къде да работи. Та нека да имаме възможност да обменим мнение за е, бъдещата политика по отношение на сградите, на строителството. Знам, че има големи е, проекти и парламента трябва да отдели възможност да обсъди е, колко квадратни метра са необходими, какво се предвижда. не само за комисията по принцип. Е, мисля, че това е част от общия пакет и е добре да имаме една точка за това, за финансирането и за допълнителните строителство. Смятам, че е, това няма да остане, всички тези проекти няма да са без значение за бюджета. Председателят. Благодаря на Изабел, благодаря на докладчика. Моника. Antwort darauf, wir Накратко като отговор. Днес проведохме много конструктивна дискусия с Комисията по финансовия регламент. Ние предварително ще бъдем информирани за проектите. Ще бъдем запознати с плановете и така на регулярна основа всяка година ще ни информира дали предстои осъществяването на голям проект но все още комисията не е стигнала до този етап. Все още не са готови да проведем дискусия в комисията по бюджета, така че трябва да се осъществи и известно планиране, преди да могат да ни запознаят с това какво имат намерение да направят. Добре, значи искаме да ни се предостави официално становище и ще го разгледаме на следващото заседание. Приключихме с гласуване. Сега ни остават две точки. Точка 10 Европейска платформа срещу бедността и социално изключване. Е, докладчикът колегата Конзолино моли да и моли за извинение, че се забави дискусията на този доклад и му давам сега думата. Благодаря. От миналата седмица има още два въпроса, с които трябва да се справям. На първо място научихме от колегите, че са направили редица предложения за изменения, както относно бедността в селските райони, така и по други въпроси като нови инструменти, микрокредитиране и прочие. Има и изменения за по-широко ангажиране на гражданското общество в разработването на национални европейски стратегии за борба срещу бедността. От измененията, които съм видял, оставам с впечатлението, че има желание повече внимание да се отдели на финансовите аспекти, да се постигне по-голяма яснота в тази област, по-добро координиране между съществуващите финансови инструменти за борба срещу бедността и за използването на структурните фондове за тази цел. Когато говорим за пакета изменения, които са представени, те са добра основа за работа през едните дни и се надявам, че ще можем да направим предложение за компромисни изменения, които да обхванат повечето от предложените промени. Втората промяна е, че на базата на решение на Съда на Европейския съюз комисията взе решение, че ще намали от 500 на 113 милиона евро финансовият средства за разпределяне на хранителни продукти на лица в бедност, живеещи на територията на Европейския съюз. Това е реакция на проблемите на пазарите на сълскостопанска продукция. Има въпроси, които са свързани с конкуренцията. Това е важен инструмент, Това е важен европейски инструмент. Някои от нас а, а, имат излишък в а, селското стопанство. Този излишък а, може да отиде а, за осигуряване на храни на лица, които се нуждаят от тях. Може да се намале напрежението на пазара, като се отговори на а, нуждите на лицата в бедност, най-вече в източната част на Съюза. Ние трябва да призовем комисията да вземе предвид решението на съда на Европейския съюз по тези въпроси и да се върне към първоначалната сума от 500 милиона за 2012, защото ако има намаление, това ще бъде удар както за фермерите, така и за бедните лица, които са получавали помощи по този канал. Това са новите развития от дебата, който проведохме по темата миналата седмица. Двама души искат да се изкажат. Първо господин Рике. Благодаря, господин председател. С голям интерес изслушах нашия колега, нашата колега по отношение на тези 500 милиона за хранителни продукти за най-бедните. Искам да направя един политически коментар. Позицията на Европейския съд е позиция основана на, законови текстове, в смисъл, че може да засяга пазарите и конкуренцията. Но ние сме свидетели, че в европейските страни има големи трудности – населението има проблеми с това да посрещне нуждите си от е, храни. И тези 500 е, милиона са много важно количество средства за хранителните банки в Европа. Сега разбирам, че това може да бъде проблеми за политиката за земеделие. Разбира се, има решението на съда, което си има своите правни основания, но в края на кращата какво ще правим след 4 месеца, когато ще започнат раздаването на храните. Липсата на тези средства ще се отражи изключително зле на репутацията на Европейския съюз. Излиза, че Европа отнема възможността да съществува на най-бедните. В края на кращата това е една, бихме могли да приемем това за една спешна мярка. От сега, като сме започнали, дебата ще продължи най-малко две години. Но нямаме изобщо време в момента да правим толкова интересни юридически казуси и дебати по тема за това дали ще се отражи това на общата политика за селско стопанство и така нататък. Ние трябва да търсиме да се предоставят тези 500 милиона, защото ако ги няма, ще е, причиним една е, криза, сериозна катастрофа в изхранването. Е, тоест, ние трябва да търсим начин, поне временно, да решим този проблем. Е, има съображения, всякакви правни и бюджетни, добре, милиона души зависят от тези средства. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Виждам, че всички сме съгласни аз поисках думата, когато господин Коцолино спомена известното решение на съда и което не ни позволява да използваме тези 500 милиона за закупуване на хранителни стоки. Не искам да правя оценка на това решение на съда. Сигурно е безупречно взето, но бихме могли да използваме тези средства за закупуване на храни, намаляването на 113 милиона е недостатъчно. Ние трябва да се обърнем с писмо към съвета и комисията и да ги попитаме какво може да се направи. Ние искаме да се окажем в ситуация, при която не можем да използваме тези средства за хората, които се нуждаят от тях. Решението на съда идва в труден момент за доста семейства. В много от страните от Европа, включително в моята страна. 800 хиляди души там използват а, този фонд. Полското председателство, доколкото разбирам, ще направи предложение за регламент, но аз не зная колко бързо може да бъде прият такъв а, регламент, дали вече са в ход преговорите. това трябва да се намери някакво временно преходно решение, иначе хората ще бъдат сериозно засегнати от тази новина. Благодаря. Действително, решението на съда предизвиква много остри реакции. Тук чухме и докладчика и колегите. Голямата трудност е, че вече ние нямаме правно основание. И не става дума за разход на средства, просто няма юридическо основание. И за това ми се струва, че така на, при първия анализ трябва да се търси е, или възможност за създаване на една е, програма, или да се обърнем към член 352, където може да вземем решение. Защо е решил съда това? Защото някои страни членки са се обърнали към него и то не малките, а големите страни членки, които са нетни вносители в бюджет. И е, всъщност ние ще се сблъскаме с политически с трудности в съвета, когато търсиме мнозинство за приемане на подобни програми. От е, три години е, сме се произнесли по този въпрос. Е, комисията търси ново правно основание от 2008, още когато започна да се дискутира въпроса за реформата на ОСП бе създадена система за подпомагане на най-бедното население и сега трябва да се намери юридическо основание да продължи тази програма. Но някои страни членки се противопоставиха и отидоха и по-далеч, сезираха съда и получиха удовлетворително за тях решение. И сега казват, ами има си принцип на субсидиарност. Но е много смайващо, защото е, има страни, където е, въпреки големите приходи, те твърдат, че не могат да е, подпомогнат своите най-бедни членове. Така че е, въпросът политически е много сложен. В медиите, както казахте, веднага се появи проблем и той е спешен. И ние трябва да намерим решение. Това, което предлагам, докладчика ще даде становище е, е първо е, в е, заседание на нашата комисия да впишем същата точка и да поканиме и комисията и председателството да поискаме от тях информация за това какви са възможностите, какво е, е готовността, желанието да се търси решение на този въпрос. Дали е, ще се търси коригиращ бюджет, дали ще се търси коригиращо писмо за бюджета 2012 и така нататък. Господин докладчик, нещо искате ли да коментирате повече? Stando esattamente sulle, sulle misure che lei indicava. Когато говорим за мерките, които предлагате, мисля, че бихме могли да работим по тях. Можем да приемем изменения към становището, изразявайки волята на нашата комисия и искайки от комисията да ни докладва, но въпросът е изключително спешен. Става дума за бюджет 2012 и трябва да се намери решение. Не искаме да загубим тези средства. Тези 113 от общо 500 милиона на практика означават, че се съкращава програмата с 65%. И ние водим дебат за това как да се борим срещу бедността. Обсъждаме Европейска платформа за борба срещу бедността. Тя става безпредметна, ако не бъдат осигурени средства за прогодоволствената програма. Предлагам да изслушаме какво има да каже комисията и на тази основа да отправим въпроси към комисията и съвета. Добре, благодаря господин докладчик. Значи по тази точка е, припомням графика времения. Об, Обмяна на мнения. Последен срок е, за изменение 21. и е, Разбира се, трябва да го приемем на 12 и 13. Проекто текста на 12 и 13 на 8 септември ще влезе комисията по заедност и след това в пленарна зала. Последна точка от дневния ред, точка 9, Европейски семестър за координация на економически политики. Господин Сориан, моля. Thank you, Mr. Chairman. Uh, if I am correct, only one of the shadows are here. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Само да видим докладчиците Сянка е тук. Миналия път обсъдихме въпроса в доста големи подробности. Междувременно получих измененията. Повечето от тях са добре дошли. на базата на онези изменения, които разширяват първоначалните идеи на доклада, ще предложа компромисни изменения. И като си има предвид, че времето ни е ограничено, ще спра до тук, за да чуя становищата на докладчика Сянка от Алде. И се надявам, че ще успеем да приключим работата по становището в съответствие с графикът от началото. Благодаря. Моля докладчика всяка от Алде. Благодаря, господин председател. Благодаря за добре свършената работа. Подадахме няколко изменения. Шест по-конкретно ще ги посоча накратко. Е, и, и те имат за цел да разяснят някои въпроси. Аз имах удоволствието да работя по въпроса за, за европейското економическо управление и за това аз съм добре запознат с въпроса за европейското полугодие. Много важно е първо да да няма конфликт между европейското полугодие и принципа за субсидиарност. Да не се разглеждат като две противоречащи си неща, защото мисля, че могат да са много съвместими. Това е част, съдържанието на част от измененията ни. В други изменения говорим за функционирането на единия пазар. Искаме също така да подчертаем да подчертаем факта, че обмена на информация с националните парламенти не е, е бил толкова плодотворен, колкото се очакваше и затова искаме да подчертаем значението на обмена с национални парламент. Е, финландския е, парламент по-конкретно беше реагирал изключително остро Просто е, у националните парламенти остава усещането, че предават част от своите правомощия на европейско равнище. Затова е много важно да не се стимулира този конфликт, който изглежда съществува в много страни. След това говорим и за стратегията за 2020 година. Това е в общи линии. Това са нашите предложения и се надявам, че ще постигнем добър резултат. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Аз всъщност отсъствах, защото за един час участвах в един дебат, организиран от Европейската народна партия бяха поканен за целия ден да присъствам и утре сутринта. Ще има среща на председателите на е, партиите, членове на Европейската национална народна партия от 27-те страни членки. Имаше много представители, разбира се, Франция, Германия, Унгарското председателство и така нататък. И именно темата беше Европейското полугодие. Президента Барозо също бе там. И се подчерта именно, че всяка от нашите страни има за цел национални, работата на националния парламент да бъде е, стикована с инструкциите на съвета по отношение на европейското полугодие. Но това не е достатъчно. В момента всеки национален парламент трябва да бъде ангажирани в едно обсъждане за европейското изменение на тази мярка. Това е изключително важно. И именно по тази причина в становището, което подготвя господин Сориан, е важно да се обозначи, че е необходимо да има поне една, по възможност и повече срещи между националните парламенти и Европейския парламент за а, обсъждане на общия бюджет и за това как всяка страна може да спази ангажиментите си към европейското ниво за бюджетна дисциплина, намаляване на дълга и специално за близките години, а и ангажиментите за финансиране на приоритетните знаковите програми между 2014 и 2020. Това са двете основни и взаимосвързани теми. И е, колегата Хаглунд е, коментира всъщност, че е, колегите от националните парламенти трябва да са наясно, че всъщност не се взема на правомощия от европейските институции по този начин, а по-скоро се дава възможност в рамките на националните правомощия да действаме съвместно. Да е, формулираме съвместно законодателни проекти, регламенти така нататък и в последствие да ги упражняваме контрол съвместно. И е, работата, която примерно не, е, не, е, не се покрива от е, доклада за економическо управление на госпожа Вортман Кул, могат да се включат аспекти за работа в рамките на, този, на това европейско полугодие, в, като ангажираме и националните парламенти. Защото предвид на кризата и изграда необходимостта да се изгради на превентивна система за контролни Брюксел, европейските институции, така се говори, че е, те иземват правомощия, ако се продължи и по този начин, ние няма да постигнем нищо. Но когато покажем, че ние всъщност искаме да ги поканим да работим заедно, да, да работим в контекста на едно партньорство, такова вече нещата са по друг начин. Голяма част от страните членки така или иначе работят в партньорство със своите съседи. Това е основната цел. Благодаря за измененията и от тук нататък какво имате да кажете, господин докладчик? Е, first of all, е, may I share your view, Mr. Chairman? Нека първо, господин председател, и аз е, да изразя своето съгласие с вас за това, че субсидиарността е изключително важна. И в моята страна има дебат по въпроса. Крайно десните се опитват да покажат, че европейското полугодие е поредната загуба на суверенитет. Но това съвсем не е така и можем настойчиво да го заявим. Ако трябва, може е, да е, добавим към текста. Но това не е бюджетен въпрос, по-скоро трябва да бъде включено в основната част на доклада. Що се отнася до съществуващи в момента дебат между националните парламенти и нас, и по-конкретно между бюджетните комисии, а, мисля, че е добре да не се споменава нищо, защото въпросът е деликатен. Много, а, на няколко пъти а, се събираме, установяваме, че работата е изключително повърхностна. Разменяме усмивки и нищо повече. Но тук с европейското полугодие имаме много важна тема и мисля, че трябва да настоим на своята отговорност по този въпрос. И така, ако направим тук един критичен коментар, това ще отслаби нашата позиция по отношение на другите комисии в Европейския парламент и по отношение на другите комисии като цяло. Затова трябва много внимателно да подхождаме тук и внимателно да формулираме изреченията. Иначе повечето отказаното от Карла са неща, с които съм съгласни. Committee can judge during the vote uh, about these uh, uh messages or и мисля, че е добре да се има предвид, когато изготвяме е, самия текст. И накрая нека да припомня на колегите, че подаването е, на становища е ограничено до 1500 букви. Uh, the rapporteur itself, I had to be uh, short and therefore the amendments... Затова първоначалният текст също не е текст, който а, включва всички идеи на докладчика. Просто си има ограничения и за това, ако в своите изменения предлагате да се добавят нови неща, имайте предвид, че оригиналният текст също трябваше да бъде ограничен и даже е, има ситуации, в които, за да се променят нещата, трябва и докладчика да подаде изменения. Това е моята тайна. Благодаря, господин председател. Благодаря. Именно точно това е тезата на парламента. Ние е, не става дума за законодателна процедура в момента, но измененията могат да добавят е, към обема на становището, трябва да се възползваме. Другите комисии е, също се интересуват от тази тема, специално Комисията по економически въпроси. Ние сме им предложили нееднократно именно този е, метод за съвместна работа, без е, винаги да се срещаме с голям ентусиазъм, но ето сега е, се възползваха и, е, и ще се възползват от този принцип. Така че, ако нашето становище е с добро качество, ще го приеме и комисията ЕКОН. С това изчерпахме древния ред. Е, припомням ви, че официалното ни за следващо заседание на 12 юли, 12 и 13 от 5 е, часа на 12. Но е, първо се подгответе с коментари сряда след обед или четвъртък сутрин по предложението на комисията, което ще бъде обявено за следващата многогодишна финансова рамка. И освен това, за а, нашата работа, запазете си малко празно място на след... в понеделник, следващата седмица, за извънредно заседание на нашата комисия с комисар Левандовски, именно за новогодишната финансова рамка и е, вторник след обед за публичен дебат е, с комисаря Барозо по същата тема в пленарна зала. Ако той дойде във вторник Барозо, няма да имаме извънредно заседание. Ако не дойде в пленарна зала, ще направим е, заседание, за да направим едно, един публичен дебат по предложението на комисията, без да чакаме да мине отпуските. Приключваме заседанието. Отново е, казвам на координаторите, които не са тук, че заседанието на координаторите се отлага за следващия път.